Let me thank particularly to the only member of this committee. Позволете да а, благодаря на единствения член на тази комисия, Франциско Кела, който присъства тук и това ще бъде отбелязано в а, протокола. А, разбира се, и аз а, присъствам. Благодаря ви още веднъж. И така, тъй като аудиторият от евродепутати не е особено голяма, но знаем, че някъде по света ни слушат хората, като излъчваме в интернет. Благодаря на нашите гости от съвета на Европейския съюз. Предвидели сме и господин Неоклис Силикиотис, който да говори пред нас. Той е министър на търговията, промишлеността и туризма на Република Кипър. Той представлява действащия председател на съвета на Европейския съюз. Нека да отбележа, че кипърското председателство бе особено активно в областта на търговията и под това председателство те успяха да приключат работата по няколко досиета, сред които работата с Пакистан, а също и регламента за Перу и Колумбия. Стартираха и преговори, които са по особено трудното досие с Япония. И накрая това председателство стартира и преговорите по Омнибус 1 и 2 с съвета, което досие преди това бе замразено от съвета. Позволете да благодаря на нашия гост, както и на Кипърското председателство за положените усилия за работа по това замразено досие. Първото, което отбелязах пред министър Силикиотис е, че изпитвам известни притеснения относно досиетата Омнибус 1 и 2. Но всъщност през цялото време имах надеждата, че работата ще продължи и така и стана. Това бе постигнато по време на кипърското председателство. Господин министър, добре дошъл а, при нас. Заповядайте, имате думата 20 минути за вашето изявление. Благодаря ви, професор Морейра. Ще говоря на гръцки язик. Уважаеми господин председател, уважаеми европейски депутати, дами и господа, през е, юли миналата година поехме председателството на съвета на Европейския съюз и тогава представих приоритетите, по които ще работим. Те са определени в е, рамката на председателството на триото. Днес, няколко дни преди да приключи нашият 6-месечен е, мандат, съм тук, за да ви представя накратко постиженията по време на нашето председателство в областта на международната търговия. Сега сме готови да разкажем накратко това, което постигнахме през тези 6 месеца. Освен това, подчертаваме необходимостта да продължим съвместната си работа по определене на тези конкретни политики. Европейският модел на държавно управление е такъв, че изисква съгласуваност. Търговията винаги е била движеща сила при установяването на коректни правила за международна търговия а също и защитата на основните принципи и ценности, каквито са демокрацията и човешките права в международен план. Днес преживяваме трудни времена поради економическата криза. Натъкваме се и на допълнителни економически, политически и социални затруднения. Европейският съюз следва да продължи да отстоява а, своята идентичност. Тя е уникална като субект, който очаква солидарност от а, държавите членки. Под надслов за една по-добра Европа, кипърското председателство – извърши необходимата работа през тези 6 месеца. Дами и господа, економическата обстановка в Европа продължава да е нестабилна. Търсим начини да се справим с кризата и това е нашата основна задача. По това работихме и през последните 6 месеца. Винаги сме смятали и продължаваме да вярваме, че международната търговия може да изиграе ключова роля за обръщане на тенденцията. Както отбелязах и през юли, международната търговия е стратегически стълб за развитието и възстановяването на нашата економика. Искам да повторя думите на генералния директор на Световната търговска организация господин Паскал Лами, който в последния годишен доклад отбелязва, че светът се нуждае от подновени и по-категорични ангажименти от отделните правителства за обновяване на многостранната търговска система, за да се възстанови економическата сигурност. Ние си даваме сметка за този факт Разбираме добре, че и най-малкото повишение на търговските обмени някъде по света се отразява благоприятно на нашата економика. И по време на нашето председателство се опитахме да дадем нов тласък на международната търговия и по-конкретно да насърчим търговията с нашите стратегически партньори, въпреки предизвикателствата, които срещаме по пътя си. Ние продължаваме да работим заедно с държавите членки, Европейската комисия и Европейски парламент. И до голяма степен успяхме да постигнем целите, които си бяхме поставили. Преди да продължа с моето изложение, бих искал да изкажа сърдечната си благодарност на Европейския парламент и по-конкретно на вас, членовете на Комисията по международна търговия. Бих искал също така да благодаря и на вас, професор Морейра, за оказаното сътрудничество. Сега продължавам с законодателните досиета, по които искахме да постигнем напредък в началото на нашето председателство. От самото начало отговорихме на безпокойството, изразено от парламента по отношение на прилагащите разпоредби, които се съдържат в решенията на съвета относно сключването на международни споразумения. Такива разпоредби следваше да бъдат е, прияти по обичайната законодателна процедура. И чрез решаване на тези проблеми трябваше да проправим път за постигане на съгласие с парламента за търговско споразумение с Колумбия и Перу, споразумение за асоцииране с Централна Америка, споразумение за експорт на дървесина с Руската федерация, също споразумение за оценка на съответствието и приемане на продукти от Израел. Също така, в дух на сътрудничество и консенсус с Европейския парламент се постигна съгласие по няколко законодателни досиета сред които разпоредбите за двустранната предпазна клауза за бананите в споразумението за Колумбия, Перу и Централна Америка. Също така подписахме споразумение за износ на дървесина от Руската федерация, а също и внесохме изменение в основния регламент срещу дъмпинга както и регламента, с който се изменя и допълва първо приложение към регламент 2658 черта 87. Разбира се и по регламента за автономна търговия с преференции за Пакистан, по което работата бе започнала през предходното председателство. Опитахме се да постигнем максимален напредък и по предложенията за регламенти по Омнибус 1 и 2 относно механизмите за вземане на решение по търговски въпроси, така както е предвидено по разпоредбите в Лисабонския договор. По време на нашето председателство постигнахме обща позиция с съвета по Омнибус 1. Стартирахме и тристранните разговори с Европейския парламент. Относно Омнибус 2, аз съм убеден, че напредъка е постигнат до този момент е такъв, че съветът скоро ще може да изработи своята позиция, за да стартират тристранните разговори с Европейския парламент. По време на нашето председателство успяхме да постигнем значителен напредък относно процедурите за сключване на двустранни търговски споразумения. Тук е, голямото постижение е приемането от съвета на министрите по търговия на 29 ноември на мандата за преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Япония. Това споразумение е от ключово значение за европейската економика. Според разчетите, то ще доведе до повишаване на брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с около 43 милиарда евро. Разбираме, че проблемът за преговорите тук е особено деликатен за държавите членки. И като действащо председателство, ние се опитахме да поемем ролята на безпристрастен посредник, с което да отразим интересите на отделните държави членки, както и да отстояваме общия интерес на Европейския съюз. Вярвам, че успяхме да постигнем нужния баланс, като отстояваме пазара на износа за Европа и в същото време отстояваме и търговските интереси на отделните държави и членки. Мандата за преговори, който бе даден на Европейската комисия, като изцяло отчита позицията, изразена от Европейския парламент. Хоризонталните приоритети, оказани от Кипърското председателство, бе да се засили и насърчи средиземноморското измерение на политиките на Европейския съюз. И така, в контекста на партньорството между Средиземноморските страни и Европейския съюз, решихме да пристъпим към преговори по едно изчерпателно и задълбочено споразумение за свободна търговия с Марокко. Като резултат от това, смятам, че извоювахме добра позиция. Освен това, очакваме да стигнем до а, преговори с а, Тунис. Относно Канада трябва да се уточнят някои допълнителни въпроси. Очакваме да се сключи и ключово споразумение с АСЕАН. с което ще излъчим и категорично послание към световните пазари за това, че Европейския съюз е готов да, да работи с други отворени а, пазари, най-вече с а, САЩ. По-нататък работим по преговорите с Сингапур – които вече са приключени. Това е едно значително постижение, с което също отправяме силно послание за това, че Европейския съюз е готов да задълбочи взаимоотношенията си с този регион. Преговорите с Малайзия са в напреднал стадий. През е, октомври тази година протече последния кръг от преговори с Виетнам относно източното партньорство имаме напредък по сключване на споразумение за задълбочено и изчерпателни споразумения за свободна търговия с Армения, Молдова и Грузия. По отношение на Индия, в момента текат преговори, като и тук отбелязваме значителен напредък. Що се отнася до проблемите, които са на лице, смятаме, че е, бъдещото споразумение ще даде нови съществени възможности за европейските фирми. По линия на рамката на двустранните взаимоотношения постигнахме и конкретни договорености с Австралия и Нова Зеландия за оценка на съответствието, сертификати и маркиране. Дами и господа, последните събития по либерализацията на търговията с нашите стратегически партньори е част от нашите приоритети. САЩ са най-големият търговски партньор на Европейския съюз и следователно трябва да продължим да търсим задълбочаване на сътрудничеството между двата региона. Проучихме начините по които това може да стане. Сформирана е работна група на високо равнище и нейният доклад ще излезе следващите няколко седмици. Посоката е да се постигне споразумение за свободна търговия с САЩ и надяваме се то да се подпише през следващите няколко месеца. Относно Китай, тук имаме сериозни перспективи. По време на съвета на министрите на търговия бе посочено, че моментът е подходящ да се търсят възможности за подписване на споразумение за инвестиции. В едно такова споразумение ще заложим и клаузи за достъп до пазарите, и надяваме се да се предвиди и по-нататъчен дебат за споразумение за свободна търговия, както предлагат китайците. Относно Русия, по време на нашето председателство ние посочихме значението на постигането на едно ново споразумение, както и изпълнението на руските ангажименти след присъединяването на Русия към Световната търговска организация. Тези проблеми бяха обсъждани на срещата на министрите на търговията. Също така преобладава схващането, че всякакви изключения, които се дават на Русия, следва да се координират вътрешно в Европейския съюз. Накрая, с нашето председателство бе известно, че сме в преходната фаза относно преговорите за многостранното равнище на споразуменията. Ние насърчаваме преговорите по линия на Доха за улесняване на търговията в областите, означени като ранна реколта. По време на нашето председателство бяха взети решения, свързани с Световната търговска организация, сред които, например, присъединяването на Лаос и Таджикистан, сключването на споразумение с САЩ и Китай относно измененията в концесиите, които се предвиждат по линия на ГАТ в контекста на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз а също и сключването на споразумение с Бразилия и Тайланд. Свързано с концесиите за обработено птиче месо. Уважаеми господин председател, уважаеми европейски депутати, Кипърското председателство работи по инициативата за една по-добра Европа, като това засяга множество области, включително международната търговия. През последните 6 месеца бяха взети няколко важни решения. Постигнат и сериозен напредък по множество въпроси. И това ни дава основание да смятаме, че успяхме да допринесем за стимулиране на растежа на европейската економика през тези месеци. Сега предаваме щафетата с това, което постигнахме по време на нашия мандат и надяваме се, че скоро ще сме свидетели на един нов етап от нашето европейско развитие, етап на просперитет и растеж, както това е предвидено от учредителите на европейския проект. Позволете да пожелая успех на следващото председателство ирландското. Благодаря ви, господин председателю, господин Морейра. Пожелавам успех на всички членове. Благодаря на комисаря Декухт и на всички държави членки. Благодаря на всички ви за оказания принос към съвместната ни работа. Изказвам благодарност и на моите колеги, включително и на тези от моето министерство, които също допринесоха за необходимите условия да протече нашата работа. Благодаря. Благодаря, господин министър, за а, това обстойно изказване и а, информация за 6 месеца от вашето председателство. Наистина също беше и прагматично. Нека започнем обсъждането с членовете на нашата а, комисия. Първата желание е госпожа Келър от Зелените. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министър, за това, че дойдохте при нас, за да представите вашия успех по един интересен начин. Имам няколко въпроса по различните теми, които споменахте, ако може да споделите вашите идеи по тях. На първо място Канада. Преговорите почти приключиха по време на вашето председателство, но остава въпроса за свързването на директния достъп до пазара за говеждо и свинско месо с а, главата за а, поръчки. И ако разгледаме мобата от страна Канада за тези а, сектори, а, те а, рязко пресича червените линии очертани от съвета в това отношение. Ако може да ни обясните малко повече за обсъждането в съвета в това отношение. Също така, можете ли да гарантирате като председателство от името на съвета, че в случай, че се даде този достъп до пазара, износа, т.е. вноса в Европейския съюз, със сигурност ще спазва всички правила, свързани с санитарните и фитосанитарните условия които, и стандарти, които имаме. След това бяха оттеглени всички теми, свързани с авторското и патентното право. можете ли да ни гарантирате, отно, гарантирате отново, че няма противоречие и стълкновение с приятото от този парламент в, по отношение на акта. След това съветът даде мандат на комисията да разгледа, да преговаря по следващата схема, дали действително е така, как с се променили проектите в момента и особено ако са включени допълнителни условия. По Индия споменахте, че има сериозен а, напредък. Можете ли да я поясните какво точно а, визирате като напредък? Защото това, което ние а, чухме, е, че нещата са, е, са спряли развитието си. И накрая по Сингапур през февруари нямаше все още е решение за въпроса с механизма за осъществяване и гражданското общество. Задавам си въпроса как са решени тези въпроси и как се движат нещата по това споразумение за свободна търговия и трудностите от сингапурското правителство да приема тези условия. Това е изключително важно, за да може да сме сигурни, че осъществяването на този механизъм е надежно. Благодаря ви много. Добри въпроси, казва председателят. Други въпроси от присъстващите? Аз самия имам редица въпроси. По Русия. С оглед на специалното отношение, което Кипър има с Русия, финансови пазари, туризъм и така нататък, струва ми се, че Кипър би е, могъл да има специално отношение по търговските и економически отношения с Русия и най-вече трудностите, проистичащи от факта, че Русия задълбочава економическата си интеграция в рамките на Митническия съюз с Беларус и съответно изисква от Съюза да се включи а, с, в отношение с евроазиатската общност, вместо директно да има взаимоотношения с нас. Може ли Европейския съюз да приеме тази промяна в отношението и да приеме подобно отношение от руското правителство, това е въпрос, на който нямаме отговор и не сме имали напоследък отговор от съвета, а е изключително важен въпрос не само от политическа гледна точка, но и от гледна точка на търговията. На второ място, Ако има нещо, от което не съм а, напълно доволен от а, кипърското председателство, това е въпросът свързан с регулирането на пазара. Имахме а, краен срок а, за приключване на преговорите на а, държавите от а, азиатските и Тихоокеански региони Африка. А, това, което гласувахме тук в Европейския парламент, промени крайния срок от 2014 на 2016 и съвета вместо да търси компромис с парламента, реши да се да подкрепи радикалната позиция на комисията и съответно да изолира възможността за ранен компромис между съвет, комисията и парламента. Не разбираме защо съвета избра този вариант, вместо да се спре на компромис, ранния компромис между двете институции. Според нас това води до забавяне на решение, което е изключително необходимо, защото африканските държави, предприятия, износители, инвеститори трябва да знаят а, с а, много по-голямо предизвестие на какво могат да разчитат. И това, което бихме предложили на ирландското председателство в това отношение, за да може да се намери един добре обоснован компромис между двете институции, да се действа колкото може по-скоро. Китай. подкрепили сте и сте приели решението на комисията да се предвиди споразумение за инвестиции с Китай което няма да бъде само за защита на инвестициите, но също и а, по въпросите свързани с достъпа до пазара. Проблемите, които виждам тук, са дали съветът е разгледал проблема, че ако има достъп до пазара като елемент, това споразумение трябва също така да съдържа и защита на устойчивото развитие и също спазване на човешките права. Такива глави трябва да включва, защото така трябва да се оформят подобни споразумения. Не трябва да липсват такива елементи. Смятате ли, че е подходящо да има такова споразумение с Китай без подобни а, компоненти. Възможно ли Европейския съюз да се откаже от преследването на две такива цели в споразумение с Китай? Меркосур, вие не споменахте. Меркосур. Не е трудно да разберем защо, защото нищо не се случи по време на изтеклите 6 месеца. Как оценявате тази ситуация? Как виждате а, липсата на напредък по преговорите с Меркосур? Какво е мнението ви за последиците за държавите? които са толкова против търговията като Боливия и Еквадор, които се присъединяват към Меркосур. Смятате ли, че това е подходящо от наша страна? да имаме сериозен ангажимент а, за търговия между Европейския съюз и Меркосур. И накрая, мисля, че вашето председателство беше доста успешно. За много държавите а, хубаво е, когато има председателство от малка държава. Смятам, че е Европейския съюз зависи от качеството на а, председателстване от малките, именно малките държави и се радвам, че в първото ви председателство успяхте толкова много да постигнете. И така, какво би е, било като препоръка от ваша страна е, към другите малки държави Балтийски, от Балтийски регион и така нататък, е, за които предстои председателство? Какво а, бихте им казали? Как бихте им препоръчали да постигнат успеха, който вие а, постигнахте? Какво е ключово, важно за малка държава, която е начало на Съюза като председател на съвета? Кристиана Москардини иска да вземе отношение сега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Имах възможността да посетя Кипър в рамките на функцията ми на депутат и това ми позволи да оценя още по-добре усилията и резултатите, постигнати от кипърското председателство през този семестър. Имам няколко въпроса към председателството и евентуално те биха могли да ги прехвърлят и към следващото председателство. Европейският съюз продължава да предвижда двустранни споразумения с трети държави. Всички знаем, обаче, че бъдещето на демокрацията и на мира в света са свързани с спазването на правилата. Нещо, което трябва да бъде основен елемент на ангажираност с различните държави. Когато предвиждаме да подпишем един, едно споразумение с Индия, Индия показа, че не спазва международните споразумения и че все още държи като заложници италиански е, войници, офицери, които просто са си вършили работата в международни води. Това е проблем и председателството не, трябва да го вземе предвид. Не можем да бъдем солидарни с тези, които искат да се спазват ангажиментите, а пък не изпълняват своите ангажименти. Нещо друго. Съветът никога не е а, разглеждал регламента за а, обозначаване на происхода на продукти, които не са от Европейския съюз. Имаше подобни доклади, които бяха гласувани от Европейския парламент през октомври тази година, а комисията е го отхвърли. И в крайна сметка, нашите граждани се оказват единствените, които нямат право да знаят происхода на стоките, които купуват. Дори китайците, индийците, американците, всичките знаят откъде идват техните продукти, а не и нашите граждани. Правилата трябва да са еднакви за всички. Не можем да имаме държави от първа категория и държави от втора категория. Ако се говори за важен вътрешен пазар, този пазар трябва да бъде зачитан и съветът има задължението да помисли малко повече. Не казвам, че съветът дължи нещо на парламента, но той трябва да заповдигне един диалог. Този диалог не се състоя и съответно комисията оттегли своето предложение за регламент. Мисля, че трябва да имаме право на отговор и държим много на този отговор. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата на нашия гост да отговори на тези въпроси. Харисто, Благодаря, господин председател. Първо, ще се опитам да отговоря на въпроса на госпожа Келер. Така както го казах и в а, речта си, споразумението с Канада е много близко до положителен завършек. При все това все още имаме проблеми, свързани с някои селскостопански продукти. Наскоро имаше едно заседание – на Министерството на е, земеделието и е, канадският министър. Комисар Чолс също присъстваше. Имаше един опит да разрешим проблемите, но трябва да кажа е, на госпожа Келер и на останалите колеги, че се опитваме да поддържаме общите принципи за позицията на Европейския съюз и най-вече дискусията, която се състоя на министерско ниво, вярно е, че има доста изисквания от канадска страна. След това говорихте за интелектуалната собственост. Миналият юни, юли, ние казахме вече, че като председателство спазваме и зачитаме всички взети решения на Европейския съюз – но не можем да напреднем по темата, защото чакаме позицията на Европейският съд. В момента, в който получим тяхното решение, ще можем да напреднем по темата и е, смятам, че европейските институционални органи ще намерят начин да преодолеят недоразуменията, които съществуват. А сега, относно Япония. Според мен, мандатът за преговори не е бил особено изменен. Раз... Разисквахме тази година, разисквахме и в съвета и а, сме съгласни, трябва да осъществим най-адекватното равновесие. Казах го вече. Искаме да вземем предвид да защитим е, особените интереси на някои държави членки, в някои области. Мисля, че трябва да се е, уравновесят е, тези преговори. Това е нещо жизненно важно за сключване на споразумение с Япония. Важно е за японската страна, но и за нас. И е, също въпросите, по които са, някои държави членки са много чувствителни, ще бъдат поставени и акцента ще бъде сложен върху тях, за да можем да намерим решение. Такъв беше случай на последното министерско заседание, което се състоя на 29 ноември. Трябва да кажа и признавам го, да, има проблеми в това отношение. Съветът иска да положи максимални усилия, за да намери решение приемливи от всички. Вярно е. Сблъскваме се с доста важни проблеми в това досие, но както вече казах, нашите усилия имат за цел да намерят уравновесено решение. Вярно е, че ще има още повече проблем през 2013, но има воля от страна на институциите да напреднем. Относно Индия, искам да отговоря на госпожа Мускардини. Как една държава а, ще спазва международните споразумения? Ами вижте, наши, ние искаме нашите партньори да спазват международните споразумения и най-вече човешките права. Казах го вече, казвал съм го и в началото на нашето председателство. Това за нас е изключително важен елемент. Не става въпрос само за солидарност между държави членки. Не, не говорим само за солидарност между институции също така. Това е задължение спрямо международните правилници за опазване на човешките права. И е, случай случая е точно за такова спазване на човешки права става дума. И това по съществуващите международни спогодби. Относно Сингапур, бих казал следното. имаме преговори по споразумение, които биха могли да а, бъдат много добри. Целта ни е да имаме пълен пакет, общ пакет, който да позволи да се продължи екологичното развитие. Госпожа Келер, права сте тук. Това е механизъм, в който можем да участваме, за да гарантираме активно вен ангажимент от страна на гражданското общество. Господин Морейра също зададе голям брой въпроси. Ще кажа, че без значение на специалните отношения на Кипър с други държави, ние винаги сме функционирали като председателство. Държава председател. Тоест, ние работихме над националните въпроси, над националните амбиции. Именно за това не сме е, а, взели позиция по въпроса, за който вие попитахте. И бях вече казал в началото, и сме го говорили и на министерските заседания, а именно, че Русия трябва да зачита своите ангажименти на многостранно ниво, също така и на двустранно ниво. Това е единствения начин да се задълбочат отношенията с Русия. Не можем да приемем правилата да не бъдат зачитани. Русия трябва да спазва своите ангажименти пред СТО. Що се отнася до отношенията с Беларус, Казахстан и другите държави от района, вярно е. В правото сме да си задаваме доста въпроси. За момента не можем да приемем преговори с този съюз от Централна Азия, защото те не са членове на СТО. И ще видим как точно ще напредваме. Що се отнася до въпросите за достъп до пазара. Съветът напредва към осъществяване на едно споразумение. Има, разбира се, едно предложение на страна на комисията и а, съветът като цяло прие предложението на комисията за отношенията с Зимбабве. Считаме, че става въпрос за едно равновесено първоначално предложение и е смятаме, че ще има много добри дискусии на второ четене с Европейския парламент. И подчертавам, имаше единодушие в съвета по този въпрос. И сега относно въпроса, свързан с препоръките към ирландското председателство, това, което можем да кажем е пожелаваме им да работят градивно и да търсят компромисни решения. Относно Китай и споразумението за инвестиции. Говорихме много задълбочено по време на последния съвет на дно 29 ноември. И няма съмнение, че Китай е изключително важен търговски партньор и всичко, което върви в насока задълбочаване на нашите отношения е добре дошло, но трябва да сме сигурни, че новото споразумение ще ни позволи да имаме още повече изгода в отношенията. След дискусиите е, под наше председателство, считаме, че някои от условията вече са на лице, за да проведем в най-близко бъдеще едни задълбочени преговори. На този етап все още няма никакво предложение от страна на комисията относно различните аспекти, свързани с детайлите. А именно аспекти, свързани с човешките права и устойчивото развитие. Вие сте го казвали също в този аспект комисията трябва да а, поставя акцент. И сега, относно Меркосур, господин Морейра също има право. Нищо не се е променило там, няма напредък. И разбира се, това има отрицателно въздействие. И най-вече заради Аржентина. Но Меркосур не е също Аржентина. Има и други стратегически партньори, например Бразилия. Следователно, трябва да се опитаме да разрешим трудностите в тази област, за да отморим нови перспективи в задълбочаването на нашите отношения с Меркосур. Протекционистичните мерки, които Аржентина предприе, предизвикват тревогата на Европейския съюз и на, свето, на света като цяло. Ние подкрепяме усилията на комисията за двустранни и многостранни споразумения и ще се опитаме да е, търсим нови е, дискусии и нови решения в връзките с Меркосур. Относно казаното от госпожа Москартини – отвъд въпроса за търговията, а именно регламента за происхода на продуктите. Права сте, госпожо Москартини. Искам да кажа, че разногласията в съвета са толкова големи, че въпреки нашите усилия, въпреки опитите ни да бъдем посредник в намирането на споразумението. Няма консенсус на този етап. И смятам, че за бъдеще държавите членки ще могат да видят, да преразгледат позициите си. Но сте права. Тук имаме един вакуум, една голяма празнота и информацията, свързана с происхода на продуктите, липсва. Мисля си също и за решението на съда, който каза, че има голям брой практики, които не отговарят на правилата на международната търговия. И вярно е, следващото председателство и комисията ще трябва да осъществят нужните усилия, за да се напредне по темата. Искам в заключение да благодаря на господин Морера за хвалепствието относно кипърското председателство и искам да кажа, нещо повече по въпроса за малките държави, които се намират на периферията на Европейския съюз, тези държави също могат да а, допринесат под някои теми. Не говоря за всички, но виждате, изправени сме пред много трудности и мога да ви кажа, че кипърското председателство още от самото начало искаше да функционира като посредник, като един честен посредник, и благодаря на държавите членки на Европейския парламент, които наистина признаха, че сме имали такава роля и е, че по някои досиета успяхме да постигнем компромис, просто защото ние нямаме толкова много национални интереси да защитаваме и следователно нямаме такава тежест и такова влияние отгоре. Ние функционираме много пъти като една брънка в общата верига. Освен това, имаше постоянен контакт с различните институционални органи. Напомням на господин Морейра, че преди председателството, когато дойдохте в Кипър, ние казахме в Европейския парламент, че ще се опитаме да надхвърлим правилата и че няма да има изказване на парламента след споразумение, а ще има дискусии, подробни дискусии преди каквото и да е заключение. Мислихме, че от голямо значение парламента да участва във всички процеси, предхождащи взимането на обща позиция. И защото парламент е органът, който е най-близо до гражданите и разбира повече техните нужди и желания. Ние в Кипър нямаме огромна администрация, т.е. наистина работихме с ограничени ресурси, но направихме всичко възможно да напреднем по голям брой теми и смятам, че допринесохме много за успеха на председателството на така малка държава. За Кипър това беше огромен опит. Един великолепен проект и благодаря още веднъж за помощта в приключването на някои теми. И това, което искаме, е да работим за една по-добра Европа. Това беше целта на нашето председателство Европа за гражданите. Благодаря. Thank you very much, Minister. Thank you. Много ви благодаря, господин министр. Благодаря и за приноса на вашето председателство. Сигурен съм, че ще поддържаме контакти с вас, както в съвета, така и във връзка с работата по досиетата, по които работи Европейския съюз. Е, успех на вас и на вашата страна. Дами и господа, да преминем към е, следващата точка от нашия дневен ред – гласуването. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Roberts. Thank you very much. Are you ready? Your voting cards are... Надявам се сте готови и картите ви за гласуване са на лице. И така, по първата точка за гласуване ще гласуваме едновременно по 11 и 12 точка, които се отнасят до корпоративната социална отговорност. Разполагаме само с един списък за гласуване. Започваме с компромисно изменение първо. Кой е за против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим още веднъж по пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 са необходими тук. Това е досие с докладчик от групата на социалистите и демократите. Бихте могли да следвате списъка за гласуване, както е изготвен от докладчика, тъй като аз самия се придържам към него. Може ли някой да предостави този списък на докладчика на вниманието на представителите от социалистите и демократите? И така, ние стигнахме до девето. Гласуваме девето за, против, въздържали се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 от аудиторията желаят да се провери гласуването по 10 Да, председателят открива отново гласуване по 10 Край на гласуването. Действително се отхвърля. Минаваме на 11-то изменение. Приема се компромисно изменение второ в две части. По първа част Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Сега втора част на това изменение за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсто в две части. По първа част, всъщност втора част е отеглена. Следователно тук гласуваме само по една част на 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 18-то изменение. За? Против. Въздържали се? Приема се. 20-то. За? Против. Въздържали се? Приема се. 21-во. За? Против. Въздържали се? Приема се. 22-ро. За? Против. Въздържали се? Да. Приема се 23-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега само депутати могат да искат проверка на гласуването, а не техни сътрудници. Следващото изменение, 24-то се приема, 25-то гласуваме сега за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От социалистите и демократите. Още веднъж, моля. Край на гласуването. Приема се. 26 за.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 Председателят изчаква за момент уточняване на списъка. 40-то за, против, въздържали се, приема се. 41-во за, против, въздържали се, приема се. 42-ро за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до компромисно изменение. Четвърто. За, против, въздържали се, приема се. 52. За, по 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим гласуването по 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 56-то гласуваме за проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Ще предложа да се санкционират неуместни искания за проверка по гласуването. Сега сме на 57. Гласувайте. Приема се. 58. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 60-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61-во. За? Против? Въздържали се? Приема се. И така. Гласуваме с така направените изменения. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика по двете досиета. Докладчикът всъщност не присъства в момента, тъй като в момента той е в чужбина във връзка с политически задачи на официално посещение. Тринайста точка от дневния ред. Господин Каспар, имате думата. Председателят моля за секунда, иначе няма да мога да следвам изказването ви. Благодаря ви. Тук а, трябва да се внесат някои изменения и това ще е полезно за всички ни. Аз смятам, че има проблем с а, човешките права в региона на Източна и Южна Африка. И добре е това да се постави на пленарно заседание, да поговорим за положението в Зимбабве. Можем да изразим няколко резерви. И надявам се колегите ще подкрепят това предложение. Благодаря. Келер, благодаря ние определено приветстваме тази идея, но нека малко да я разширим, защото Комисията по развитието има още аргументи, които са свързани не само с Зимбабве. Нека да разширим тук приложното поле и като цяло подкрепяме идеята. А вие не сте съгласен. Добре, моля имайте го предвид, че това е нашето предложение. Следващият. Заповядайте. Благодаря ви. Това е, е проблем за британците от дълго време. И аз подкрепям казаното от Даниел. Това много сериозно ни тревожи, въпреки това решихме да гласуваме срещу тази резолюция. Имаме проблем с Зимбабве и ще помогнем на Даниел за нова редакция на текста. Следващият, да, ние подкрепяме предложението на Даниел – и изчакваме дебата на пленарно заседание през месец януари. Председателят Значи предвид на това съгласие ще имаме предвид резолюцията, както се предлага от докладчика Даниел Каспар. Нека да гласуваме сега по измененията. Изменение първо и второ за отхвърляне на съгласието. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме по проекта на препоръката без измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Минаваме на 14-та точка от нашия дневен ред. Приемане на въпрос за устен отговор относно маркирането на происхода на някои продукти. Четиринайста точка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. We'll vote on the same question. Председателя, ще гласуваме по същия въпрос. Вече гласувахме устния въпрос към съвета, но тук ни трябва пояснение, тъй като устните въпроси в този си вид не се приемат. Ще бъдат е, прияти като искане за изявление от съвета. Процедурно, устните въпроси към съвета не се приемат в такъв вид. Съответно, трябва да се променят в искане за изявление от съвета. Този проблем не се появява по отношение на комисията. Така че можем да гласуваме по 15-та точка. Въпроса към комисията. Моля, гласувайте. Същият устен въпрос към комисията. Край на гласуването. Единодушно се приема с 26 гласа за. Председателят се извинява. Забравих да съобщя резултата от предходното гласуване. Искане с въпрос към съвета Приема се с петима против и един въздържал се. Минаваме към споразумението с САЩ относно изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз. И това е следствие от правилата на Световната търговска организация поради присъединяването на тези две държави членки. Има изказване. Господин председателю, имам процедурен въпрос от общ характер, който не е свързан с тази точка. В края на списъка за гласуване имаме следната забележка. Приятия текст може да подлежи на технически изменения след гласуването, за да се осигури техническо съгласуване. За мен е проблем да разбера смисъла на тази забележка, защото не откривам такъв. Какво съгласуване, с какво и какви технически изменения? Защото няма изменения, следователно няма нищо повече. Каква е целта на тази бележка, на този коментар? Председателя. Нека да ви успокоя. Това е техническа процедура. Тестваме по един и същи начин всеки път с оговорката, че всичко е съобразено с техническите изисквания. Тук няма да дадем разрешение за нови изменения. Това се появява във всяко досие. Имали сме случаи, когато юристите внимателно проверяват текста, за да е сигурно, че нещата са издържани езиково и юридически. Това е оговорката, която се прави тук. Не бива да очакваме проблеми или затруднение с това. Нека продължим по-нататък по 15-та точка. Проекто резолюция за приемането на това споразумение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се само с един въздържал се 25 а, за и а, нито един против. А, сега един една точка от дневния ред, която беше добавена в нашия е, дневен ред. Устен въпрос към комисията по повод на преговорите с Меркосур. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с единодушие 24, 24 гласували и 24 за. И така, изчерпахме гласуването за днес. Благодаря много за съдействието ви. Нека сега преминем към точка 16. И нека ви помоля да останете с нас. Ще ни липсвате. Ако си тръгнете, имаме специален гост, който заслужава да го чуем. И така, следващата точка в дневния ни ред е важна. Ще чуем презентация по доклада на Световната банка за условията за бизнес за 2013. Нека ви помоля за внимание. Тези, които ще напуснат залата, нека го направят тихо и бързичко Моля ви, не продължавайте разговорите в залата. Това се отнася и до членовете на нашата комисия, не само до останалите. So next item we'll, uh... И така, следващата точка е свързана с uh, доклада за условията за бизнес на Световната банка. И uh, за нас е удоволствие да ни гостува господин Аугусто Лопес Кларос, който е директор на а, звеното за глобални и показатели и анализи от 2011, от март месец. Преди това е бил главен економист на Световната програма за конкурентоспособност на Световния економически форум в Женева и преди да се присъедини към тях е работил за Lehman Brothers и Международния валутен фонд и е бил професор по економика в а, университета в Чили, Сантьяго, редица а, статии е написал по темите за международните економически въпроси. Ще ни представи а, наскоро публикувания годишен доклад за международното взаимодействие а, Doing Business 2013 година по а, интелигентни правила за малките и средни предприятия. И след това ще имаме а, обсъждане с него. А, тук са включени международните а, економики в 10 области, като например започване на предприятие, регистриране на предприятие, а, излизане от несъстоятелност и а, търговия, трансгранична търговия. Господин Лопес Кларос, а, за нас е удоволствие да сте с нас по темите за не бариерите за търговия и така нататък, търговията с Съединените щати, Япония, Индия и така нататък. Благодаря ви, че сте с нас. Добре дошъл в това заседание на Комисията по международна търговия на Европейския парламент. Имате думата 30 минути и след това ще направим дискусия с членовете на нашата комисия. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да бъда днес с вас, за да представя основните заключения на доклада за условия на бизнес през 2013 за съвместен проект на Международния валутен фонд и Световната банка извинявайте, Международната финансова организация и Световната банка. Както виждате, през последните няколко години ние правим този доклад с идеята да уловим различните фактори в економическата среда. Използваме един много а, мощен инструмент. А, става въпрос за интервюта и проучвания, които правим в голям брой държави по света и се опитваме да извлечем от бизнес общността какви са пречките за развитие на частния сектор? Какви са пречките, които съществуват за тях, когато те всеки дневно извършват своята дейност? И така, те ни дават изключително важни информации за това къде са тесните места, къде са ключовите моменти, както в развиващите се, така и в развитите държави. Знаем, че въпросите свързани с таншното облагане са с изключително висока важност. Има, да речем, държави с толкова високи данъчни ставки, че се създава мотивация за предприятията да развиват не толкова а, законосъобразна дейност или да постигат някакъв вид а, споразумение с а, данъчните власти. И така, с а, хода на времето разработихме 10 показатели, които о, читат различните аспекти. Например, измерваме трудностите, които един предприемач би. А, на които би се натъкнал, ако иска да започне е, да регистрира своя фирма. Също така, международната търговия, процедурите, разходите, които са свързани с е, търговията на международно ниво. Също така, регистрацията на собственост. Видяхме, че през годините, че добрата система за регистрация на собствеността е изключително важен момент за по-нататъчните дейности. Също така, спазването на договорите, разрешаването на състоятелността и така нататък. И така, с хода на времето, натрупахме доста данни, които ги а, обявяваме на международната общност посредством настоящия доклад. Тази година е 10 годишнината от началото на този проект и а, решихме, че ще погледнем малко по- надалеч, ще разгледаме тенденциите и ще видим какви са основните полуки, които можем да извлечем от тези усилия. И това, което ще направя следващите няколко минути е да ви очертая един по-широк, една широка картина на това, което сме научили от проекта. Всяка година разглеждаме реформите, които са осъществени през последните 12 месеца, 100 85 държави покриваме, 99% от международния брутен вътрешен продукт обхващат те. И тук искам да ви обърна внимание на кръгчето, което виждате в Южна Африка. Ако се върнем на 2005 година, имаше 33% само от държавите, които действаха по реформи във връзка с проследяването на показателите за а, условията за бизнес. А сега виждате, че се повишаваме, а, покачва към 7%. Така че доста от а, държавите в Южна Африка всъщност а, са се включили в много от реформите, които ние проследяваме с цел условията на бизнес да бъдат иллюстрирани. И така, а, това е важно, защото там имаме най-трудната бизнес среда, най-тежките регламенти, не толкова последователни правила, които наистина затрудняват частния сектор. Искам да ви покажа няколко екрана, които проследяват показателите, които лавяме в нашия доклад. А, имаме наистина темата свързана с започването на бизнес или регистрирането на предприятия, разходите, изчакванията, условията, които са необходими. През 2005 година виждаме, че тогава е имало 40 е, държави, в които е отнемало по-малко 20 дни. А пък ако сега се прехвърлим през 2012 година, вече имаме 105 държави в света, където отнема по-малко 20 години за регистриране на е, ново предприятие. И това, е, това са доста държави в Юго-Источна Азия, в Южна Африка това не са показатели сами по себе си, но имат ясни економически отражения. Имаме имперични данни, които показват, че колкото е по-трудно в една държава да се започне а, бизнес, а, толкова по-трудно е за предприемачите да достъпят пазара. Това са държави също, които имат доста високи нива на корупция, а, високи нива на а, формалност. И колкото по-лесно е да се започне бизнес в една а, държава, има, съответно се наблюдава намаление на корупцията, на, намаление на всички други вредни влияния. Това е, разбира се, съвсем логично, че а, можем да очакваме в една държава, където са тежки условията, предприемачите да се страхуват и да, не, да решат да не започнат дейност или пък да станат част от неформалната економика или в някои случаи дори да се опитат да постигнат някакви а, стелги с а, а, данъчни инспектори или други а, служители, което ги прави част от не, неформалната економика. Тук виждате а, преглед на държавите а, в последните 7 години. А, и тъй като вече имаме доста сериозни данни, натрупани през последното десетилетие, можем да разгледаме епизоди от реформи в държавите, които покриваме. И в тази конкретна графика, мога да ви обясня съвсем накратко, виждаме епизоди на реформи в държави, които целят да а, улеснят а, навлизането в економиката. А, в началото е а, първата година нула, да речем в Швеция, Марокко, Чили, Кения. А, и след това виждате ко, как се увеличава броя регистрирани предприятия и виждате, че има много сериозно увеличение след първата и втората година на реформите навсякъде в държавите, където сме разгледали това. След това има съответно и повишение на заетостта. А именно съвсем елемент от съвсем реалната економика, свързан с тези показатели. Ето един индикатор, който ще ви хареса, показател, който е в съответствие с интересите на вашата комисия, времето необходимо за износ на един контейнер – контейнер от основното пристанище на една държава. Това е важно, защото виждаме доказателства в литературата, че за всеки ден, в който се забавя търговията посредством в пристанището, било то заради допълнителни условия, бюрокрация, процедури митнически, всъщност това намалява обема на търговията с около 1%. И тук говорим, говорим за много важни продукти на износ в Южна Африка. Виждаме еластичността е висока, близо 3-4. И тъй като търговията е двигател на растежа след, след военния период, е наистина важно да се види, че времето, необходимо за износ на един контейнер, намалява навсякъде, навсякъде, всеки един район, в който ние а, следим. И а, втората част тук в а, червения червената линия, виждате Европейския съюз, как наистина тук също спада времето необходимо за износ на един контейнер. Това е много положително. Тук имаме и още един Индикатор индикатор, заплащането на данъци. Обхващаме колко а, плащания са необходими, за да се спазят а, данъчните задължения, както и времето необходимо за попълване на да, данъчните документи. И виждаме, че навсякъде на планетата, във всеки един регион, включително, разбира се, в Европейския съюз, има значително намаление на броя плащания и времето необходимо за спазване на задълженията. И нещо друго, което виждаме, а няма да ви покажа тази картина, че държавите, които са подобрили своето данъчно законодателство, са намалили данъчните си ставки. Това е наистина окоръжаващо, особено в Южна Африка, където са абсурдно високи данците в някои държави, толкова високи, че никой не ги плаща и всеки е в неофициалната, извън реалната економика, така че е много по-разумно да се премине в по-логичен е, данчен режим с високи данси, но а, все пак по-низки от тези в предишните години. И в заключение с тази, в тази част от моята презентация, виждаме, че има намаление също така и намаление в а, времето необходимо за регистрация на собственост навсякъде, в, а, навсякъде на планетата. Защо е важно това? Защото проучванията показват, че колкото по-ефективен е, е процеса на регистрация на собственост, толкова по-лесно е за бизнеса да достъпват възможности от финансовата система, да се ползва тази собственост за гарантиране на заеми. Ернандо Десото написа една книга преди няколко години, Мистерията на капитала, и там той прави именно това сериозно заявление, колко е важна собствеността, колко важна е регистрацията и процесите на регистрация за собствеността, колко силно това се отразява на други аспекти от економиката и економическата дейност. И така това е един друг аспект от нашите показатели. Ако трябваше да избера една единствена дума, за да а, ви представя този доклад, а, това би била думата конверсии, съединяване. Това е може би най- важната графика от моята презентация, искам да привлека вниманието ви в горния ляв ъгъл. И това, което ще кажа следващите една-две минути, се отнася и до другите а, графики и до много други, които не ви показвам, защото имаме ограничено време. И това, което направихме, върнахме се а, а, в. А, извадка до 2005 година и разделихме тази извадка на две части. 45-50 държави, където регламентите са изключително тежки, много не а, последователни и сложни. И след това а, другата група, останалите държави, а тук в ляво имаме времето необходимо за започване на бизнес. И виждате, че 2005 година 105 110 е, дни е, е била в най-зле справящите се държави, а в най-добрите 20 е, дни. И така виждаме по-нататък как се стеснява тази разлика, а именно сближава се най низко до най-високото ниво. 2000 и 10 доста са се повишили постиженията. И всъщност, дами и господа, до това опират условията за бизнес, а именно да се окоръжат държавите в най-долната част, където е най-трудно, най-тежко е, законодателство, където правилата наистина водят до отклонения от економиката и да се е, подкрепят добрите практики, разпространяват тези на държавите, в които виждаме една лекота за регистрация и започване на економическа дейност. Това е картината през последните години в света и това е причината, според мен, този доклад да е толкова успешен в провокирането на реформи и да се ползва от изготвящата политиката навсякъде в света. Тук виждаме Европейския съюз, не само най-добрата четвърт и най-зле справящата се четвърт от държавите, виждаме и, Дър... и Европейския съюз, виждаме подобрения в средните стоености за Европейския съюз и разбира се, тук сме много по-близко от а, до а, най-добре справящата се четвърт и най-зле справящата се четвърт Гледам си часовника и се надявам наистина да ни остане време за обсъждане, но председателят, не се притеснявайте, имаме достатъчно време. Имаме достатъчно време за обсъждането, казва, преповтаря председателят. Благодаря, господин председател. Едно от предизвикателствата, което, пред което се изправихме в Световната банка е, че в проекта за условията за правене на бизнес, ние всъщност изготвяме една класация. И началото на доклада е именно една таблица, един списък, в, кои, в, която, в който казваме кой е номер 1, кой е номер 50, но номер 85 тази година. И това е повод за някои противоречия. Често идват. А, при нас, да речем, както ми казаха през януари в Индонезия, а, ами ние въведохме реформи, направихме това, трето и пето, а пък а, класацията не се променя. Това е доста а, разочароващо. Да, действително това може да се случи, защото а, тази класация е относима, защото ако вие вървите, а пък другите държави от вашия регион, регион тичат, а, то е естествено, че вие ще изостанете. А, и така, а, миналата година започнахме да мислим, има ли друг начин да се представят данните в допълнение към класацията, което може да доведе до допълнителна информация и представа за представянето на държавите спрямо различните индикатори. И направихме едно много интересно упражнение, което искам да ви разкажа, защото наистина е много а, поучително и ще продължим също така ще продължим да действаме по този начин. Много добре се прие от властите в различните държави, министри и така нататък. Малко е плашеща в началото графиката, но ако внимавате една-две минути, ще видите, че има много семпла идея, която е представена тук. От 158 държави събирахме данни и започваме да задаваме въпроса къде има най-добри бизнес практики. Имаме индикатор, свързан с пазването на договорите. Вие сте, да речем, предприемач, занимавате се с бизнес, имате проблем с доставчик, вие му плащате, а пък той ви мами, не доставя това, което обещава и искате да го позовете по договорност. Колко, е, колко време е необходимо преди да си възвърнете инвестициите? това е изключително важно за бизнеса. В Сингапур, Сингапур 150 дни са необходими най-доброто ниво. В много държави това отнема години, включително в Европейския съюз. А, така че най-добра практика е в Сингапур. 150 дни, докато се осъди доставчика. В а, държави има а, в различни държави, Дания и Словения да речем, не са необходими каквито и да било средства, за да почнете бизнес. 0 евро. В Нова Зеландия няколко долара отнема, но пък това е много бърза процедура, един ден. Но когато сте готови в тяхната онлайн платформа, те ви. Това ви струва няколко долара. И така виждаме различните показатели като част от условията на бизнес. И накрая стигаме до тази идея за границата, а именно най-горе виждате тук на 100. Това е измерването на най-добри практики, но а, основани на реални цифри, които проистичат от 9 години събрани данни. След това можем да се върнем до 2005 и да видим на какво разстояние се намира една държава от тази граница. Това са малките сини точки, които виждате по-долу. Тази ивица, която върви от ляво надясно. И така, ако скочим в 2012 година, доколко е скъсила тази държава разстоянието? Това са тези извисени линии, които виждате как са се предвижили държавите от по-надолу към по-нагоре. Това, което ще забележите в графиката е, че повечето държави, с изключение на Венецуела и Зимбабве, които имат по-лоша бизнес среда, отколкото през 2005, повечето са направили напредък, са регистрирали напредък, някои повече от други. Ето виждате как са отразени. И така, в тази графика, това, което казваме е забравете за Швеция, забравете за а, Нова Зеландия и Сингапур. Ако сте министър в Южна Африка, не ви помага всяка година ви обяснява, че Швеция е по-напред от вас. Но много ви помага, ако ви се каже, вие се справяте днес по-добре, отколкото през 2005 година. Това е нещо, което ви окоръжава, защото ви дава представа как се справяте спрямо собствените си а, постижения, спрямо собствената си история, какви са плодовете на вашия труд. И така, а, това е таблица с голям успех на нашия доклад, така че виждаме, че а, тук има много държави, които са напреднали. И къде е Нова Зеландия? Никъде. Швеция къде е? Никъде. Сингапур? Никъде. Няма го тук. Защо? Защото те вече имат много добра бизнес среда и те са скъсили разстоянието до границата съвсем малко, за разлика от а, Грузия, Руанда и други в е, Южна Африка, 16, е, са направили много сериозни е, стъпки, защото са го направили спрямо собственото си минало. И така, все повече използваме такъв тип анализ в доклада за условията на бизнес. Защо? Защото това помага на държавите. Нека ви покажа пример за типа анализ, който може да се направи с тази метрика. И тук ще спомена именно таблицата, която виждате, защото има много интересна история по отношение на Европейския съюз. Това са седемте региона на света, които Световната банка използва за класификация. Горе имате държавите от ОИСР, региона с най-добри бизнес практики в света. Както виждате, те са най-близо до границата и те са се подобрили, разбира се, от 2005 до 2012. Но това, към което искам да ви привлека вниманието, е черната прекъсната линия от ляво на дясно. Това е четвъртото място през 2005, Централна и Източна Европа и Централна Азия. И след това през 2012 виждаме, че е на второ място. Това е най-бързо присъедин... сближил се, приближил се до границата регион. Това е доста интересно. Графиката, картината говори сама това е региона, който най-бързо се движи и си казахме, я да видим какво се случва в този регион. И това, което открихме, две неща. И това е историята на Централна и Източна Европа, не, по, не толкова за Централна Азия, защото класификацията на Световната банка като категории нямам право да прегрупирам региони, но две неща основно се включват. На първо място държави като Полша, Словения, Чехия, Латва, Литва, Естония, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 година и а, в а, 15 на години преди присъединяването си са били а, че, са осъществявали много сериозни реформи. Защо? Защото това е било необходимо за присъединяването към Европейския съюз. И това са държави, в които има много сериозни навици за осъществяване на реформи. И сега не защото ще се присъединят към някакъв клуб на богати държави, те продължават с реформите, защото трябва да се е, конкурират с държави като Швеция и подобни. И са продължили по този път. Всъщност тази година Полша, след, сред 185-те държави, е, които следим, е, най-много скъси е, разликата. И Полша фактически се оказа номер едно в подобрението си при правене на бизнес. И Имате също и една друга графика. Македония, Сърбия, Харватско и другите. Това са държави, които скоро ще бъдат ключови членове. И в момента тъкат преговорите към за присъединяване. И а, тези държави в момента прилагат големи реформи и вече а, преминаха през други. Насоката на промените вече е ясна. И ако внесете тези две неща заедно, ще получите тази ясна съгласуваност, това вървене едно към друго, което се вижда на цялата източна Европа а, и цялата източна Европа отива към по-добри практики. Исках да споделя това с вас и да ви кажа, че това е важен елемент от доклада, защото през изминалите години, както знаете, Европейският съюз, марката Европейски съюз, така да се каже, беше малко засегната от проблемите с фискалната стабилност и отписаното в вестниците всеки ден. И тази графика ни напомня, че Европейският съюз е великолепен експеримент за пласкане на държавите нагоре. И ако погледнете отделните държави, които а, са направили невероятен преход а, през изминалите 50 години, виждате огромен брой държави са постигнали такъв напредък, това напомня, че в, а, м, въпреки отчаянието, което в момента цари малко в Европа, Европейският съюз все още остава една великолепна машина към тласкане нагоре. Нещо, което не виждаме в Африка. Виждате също така, най-вероятно сте чели а, книгата на професор Полиер от Оксфордския университет, където се казва, че 58 държави с много ниски доходи а, в света имат над 1 милиард от световното по, по, население в света. И те постепенно вървят към средното ниво а, на доходи в световен мащаб. А Европейският съюз в това отношение е един много по-успешен пример за подобно тласкане нагоре. И нека в заключение да ви покажа още една графика. Това не толкова графиката тук е важна, колкото това, което ще направя като коментар. А именно имаше една... Ще се опитам да ви кажа историята за тази графика. През 2009 година държавите от АПЕК, т.е. Азия и Тихоокеанския басейн, решиха, че ще е, правят 25% по-бързо, по-ефтино и по-качествено бизнес до 2025 година. И даже се поставиха количествени цели. Те поставиха специфични групи, които да изготвят конкретни планове за година и трябваше да има и техническа помощ от конкретни технически експерти и органи и а, трябваше да решат до 2015 как точно ще вървят. Сега имаше в Индонезия през януари, ще има, имаше през януари тази година едно заседание в Индонезия, където се каза, че държави като Япония, Канада, Корея, държави, а, Съединените щати са измежду най-развитите и са в конференцията АПЕК и че именно тези държави казаха, че ще окажат техническа помощ на другите държави, на по-изостаналите. И министра на Индонезия ми каза, корейците ни оказаха техническа помощ. Например, те имат много добри информационни системи и други системи, които ние нямаме. И съответно той беше много благодарен за техническата помощ и до някъде и оплашен, защото а, той каза, да, кореците са обаче много взискателни, а, искат веднага резултати, искат всичко да се прилага много добре. Но най-важното е, че това споделяне на познание между една държава и друга, това тясно сътрудничество и тези, така да ги наречем, братски връзки, са нещо много добро. По... И а, разгледахме данните за Индонезия. Разбрахме също, че Япония дава техническа помощ за Тайланд, Канада пък за други държави и има голям брой такива двустранни партньорства за прехвърляне на познанията от по-развити към по-неразвити държави. И всичко се върти около споделянето и сътрудничеството. Това е извън програмите на Световната банка. Ние само организирахме данните в доклад, но държавите се го решиха сами. И други държави съответно използват нашите данни, за да си взимат собствени решения. И накрая в заключение искам само да споделя с вас тази идея. Не виждам причини, поради които Европейския съюз не може да започне подобна инициатива. Ако АПЕК го прави, а, АПЕК няма чак толкова добри механизми за сътрудничество. Те нямат такава комплексна институционна структура, както ние имаме и успяват да го направят – не виждам причини, поради които Европейския съюз да не може да се ангажира в подобен процес, като се има предвид конкурентните предизвикателства, с които се сблъсквате днес. Знаете, че а, много от вашите държави са силно задлъжнели, че имат големи проблеми с дълговете, че няма растеж и а, вашият общ БВП трябва да се увеличи и е, ето виждате е, този проблем беше и в е, съществуваше и в Съединените щати, и в Обединеното кралство след Втората световна война и е, само с економически растеж ще увеличи БВП. Това ще бъде решението и в Европа, но това няма да се случи, освен ако не увеличите вашата конкурентна способност, ако не създадете по-добра среда за бизнеса, който пък е основният създател на економическа дейност и на работни места. И то няма да се случи, ако не се справите с някой от основните пречки които вече се виждат на повърхността и, и които вие знаете много добре. Благодаря, господин председател. Прекратявам своята презентация. Благодаря за това интересно изложение. Докладът наистина е изчерпателен във връзка с провеждането на стопанска дейност през 2013. Аз внимателно проследих вашето изложение. Наистина ми бе интересно. Нека сега пристъпим към дискусията. Кристиана Москарди с първо изказване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това изчерпателно изложение. И за мен бе интересно. Очевидно, свършили сте огромна по обем изследователска работа. Ясно е, че сега трябва да се вземат подходящи решения. Какво ще бъде въздействието от тях? За съжаление, от аудиторията е, не успяхме да чуем е, въпроса. Нека да се повтори поради технически проблем. Да, на първо място бих искала да ви благодаря за това съдържателно изложение, което ни представихте. Даваме си сметка, че от наша страна трябва да се вземат конкретни решения решение по трудните въпроси, въпроси, които вълнуват всички ни и ни безпокоят. Например, целият е проблем с научно-развойната дейност. Понякога изследванията биват възпрепятствани поради бюрократични изисквания. Друг път а, има пречки при създаването на фирми това е свързано и с корупция. Трябва да търсим двустранни споразумения, да оптимизираме работата си, да създадем необходимите механизми. Затова говорихме и тази сутрин. И ясно казахме, че преди да приемем определени доклади тук, трябва да сме наясно как нашите партньори ще постъпят в областта на човешките права. Това, което вие сте изготвили като доклад е изключително интересно. То съдържа показатели, които ние можем допълнително да преосмислим. Например, индекса за корупция и как той е свързан с политиките на определени страни. Има държави, където този индекс е твърде висок. Съответно, тази държава би могла да преработи своите механизми за създаване на нови фирми. Ето това имам предвид, когато казвам, че е необходимо да се предприемат действия. Знаем, че има много случаи, при които се практикува корупция и това води до осложнени и скъпи процедури, както и забавяне на стопанската дейност. Тук в Европейския съюз се опитваме да регламентираме със срок от 30 дни плащанията в Европейския съюз. Не съм убедена, че това се прилага ефективно във всички сектори. Знаем, че съществуват и картели, които заобикалят това правило. Картели между дистрибутори, които не плащат в срок от 30 дни, плащат тогава, когато им е удобно. Това е затруднение, с което непрекъснато се сблъскваме ето защо си повтаряме, че трябва да отстояваме приятото законодателство и прилагането на разпоредбите. Това, което искам да ви кажа е, че вероятно бихте могли да ни дадете и допълнителна информация относно различията между конкретни страни. Насиско Келер, заповядайте. Благодаря ви. Аз едва ли съм първата, която ще постави този въпрос. Вие представяте един доклад, едно проучване за това как определени показатели се постигат. Разбира се, такъв доклад е винаги полезен, защото боравите с показатели, които са измерими в брой дни и така нататък. Но има и други проблеми, които са свързани с собствеността, Например, законосъобразност, забавяне на създаването на фирми. Чуваме оплакване за това, че Европейския съюз понякога забавя нещата. Но ние сме винаги готови да откликнем на мнението на европейските дънакоплаци. При определене на нашите политики ние се водим от демократичните цели на нашата работа. Както вече казах, не за първи път поставям този въпрос. Във вашия доклад как отчитате тези съображения? Когато гледате броя дни, за които казвате, че това е идеалният срок за провеждане на дейността на една фирма – дали се питате, че понякога е уместно да се даде по-дълъг срок за регистрацията на а, определена фирма? Председателя Питер Щашни, заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред ще благодаря за изложението и статистиката, която ни бе поднесена. Въпросът ми е, ако разполагате с статистика, която е пряко свързана с с подобрение в стопанската среда, довели до ускоряване на растежа на БВП. Нещо, с което могат да си послужат отделни държави. И още един въпрос. Предоставяте ли консултации или препоръки на най-изоставащите държави за това какво могат да предприемат както при вашия пример с страните от региона АПЕК, нези шест държави, които са се обединили около обща цел. На двустранни начала ли работите или просто излъчвате препоръки и помощ, когато такава е поискана? Благодаря. Председателя, позволете и аз да поставя няколко въпроса. Поради ограничение във времето, вие пропуснахте да коментирате характеристиките на някои от европейските економики на южните страни, които не се представят добре по отношение на конкурентно способността. И после отстоянието от границата на тези южни европейски страни. Има сериозно разминаване между тях и десете най-добре справящи се европейски страни и това разминаване не се преодолява с необходимото темпо. Но все пак добрата новина е, че има движение в правилната посока – към преодоляване на този дисбаланс. И смятам, че това трябва да се подчертае. Вторият въпрос е вероятно по-провокативен. Внимателно проследих вашата презентация и мисля, че основното послание е следното – Колкото по-малко регламентация, толкова повече конкурентна способност. Това е много силно послание, което не знам как ще се възприеме от правителствата по света. Това ли имате предвид? Вие препоръчвате економика без данъчно облагане в името на конкурентоспособността. Оставям този въпрос отворен, по-скоро споделям това като безпокойство. Имате думата. Благодаря ви за този набор от интересни въпроси. Ще отговоря на тях в ред различен от реда, в който бяха поставени. Първо по Южна Европа. Действително е така държавите от Южна Европа отбелязват известен напредък и това се подчертава в нашия доклад. Тук ще спомена Италия и Гърция, които подобриха своето класиране. Гърция е от стотно, сега се предвижда на 78 място. Сега Италия е на 73-то място. Това е значителен напредък. И сам по себе си той отразява и преценката на съответните правителства, че трябва да създадат по-добра стопанска среда за фирмите, които оперират там, така че за предприемачите да е по-лесно. Там трябва да отменят някои тежки процедури, които водят до затруднение и елиминират насърченията за фирмите. Аз посетих и Атина и Рим Проведох срещи с министрите в двете държави. Силно съм обнадежден от това, което видях там, а именно дълбокото осъзнаване на проблемите с конкурентоспособността и регламентациите. Действително и двете държави вървят напред. Предполагам, разбирате добре, че макар и да се отбелязва този напредък през последните 12 месеца, той трябва да е траен и трябва да продължи през следващите години. Има държави, които са извършили огромен скок за 3 до 5 години поради въвеждане на реформи по въпроси, които не се променят за една година. Например, законодателството за уреждане на несъстоятелност в Италия, например, трябва да се подобри работата на съдебната система и за това трябва не само политическа воля, но и огромен обем техническа и административна работа, за да накарат съдилищата да работят по-ефективно по защитаване на правата на собственост на инвеститорите. Искам да кажа, че тенденцията е обнадеждаваща. Признавам го. И към господина, който зададе въпроса, ще кажа, прав сте. Това не го изтъкнах в своето изложение поради ограниченото време. Сега относно дали даваме препоръки и технически консултации към държави, в които трябва да се подобри инвестиционния климат и дали това зависи от а, инициативи, както при държавите от АПЕК. Тук отговорът е да. Световната банка предоставя своите консултантски услуги. Това не се прави от моя отдел. Моя отдел се занимава с анализи, изготвяне на доклади. Събираме статистика и предоставяме тази статистика на правителствата. Но имам колеги в друг отдел под ръководството на белгиец, който се занимават с предоставяне на консултации, финансирани от е, донорски държави. Като тук е, работата се разраства по обем, има много заявки за такава техническа помощ и Световна банка ги приема в момента протича нещо като тиха вътрешна война между моя отдел и колегите от другия отдел, защото ние събираме данните от международната общност и после колегите от другия отдел ги използват, за да, за да отговорят на заявките за техническа помощ и консултации. техният отдел е много по-голям от моя отдел. Искам да ви дам представа за това какъв е обема на консултантската работа, която извършва Световна банка. Някой тук зададе и въпроса дали подобренията в стопанската среда водят до пряко нарастване на БВП. Въпросът е да, ние вече се занимаваме с тези показатели, следим въздействието като разди. Направили сме първата крачка в тази посок. Питаме се дали класирането за стопанската среда е свързано с нагласите, дали влияе върху нагласите на инвеститорите. Да, има пряка връзка, корелацията е силна и сме готови с публикация на нашето изследване. Изводът от това изследване е, че колкото повече се качвате нагоре в класацията за провеждането на бизнес, толкова повече се подобрява вашата перспектива за обем на преки чуждестранни инвестиции, защото така го измерваме. Имаме матрица, свързана с отстоянието от границата. По ръста на БВП все още не го правим в нашия доклад. Имам обаче една графика, в която показваме, че държавите, които са скъсили своето отстояние до границата, БВП на глава от население е нараствал най-бързо. И този резултат силно ни обнадеждава и ще бъде отразен в доклада ни следващата година. Това е технически въпрос, по който все още не сме готови да направим публикация, така както бихме желали. Така или иначе, работим по него и ще го видите в следващата година. По-нататък въпросът за това дали нашия проект за провеждането на бизнес има отношение към отричане на регламентациите. В никакъв случай ние не твърдим, че трябва да се премахнат регламентациите. Ако погледнем кои са държавите, които се справят най-добре с а, осигуряване на добра стопанска среда. Това не са държави, които вървят в посока на премахване на регулациите и законодателството. Най-малкото, за да гарантират стабилна среда за гражданското си общество. Това са държави, които въвеждат така нареченото интелигентно законодателство, които постъпват разумно, като отчитат множество съображения, свързани и със сигурността на гражданите. Тук мога да си послужа с няколко примера за това абстрактно схващане. Например, по разрешителните за строеж, за строителство. Установяваме, че държавите, които се справят най-добре тук, въвеждат режим, който е по-различен по отношение на оценката на риска за строежа, който се изгражда. Ако това е малък склад, няма да проистекат съществени ефекти върху околната среда. Нито пък ще бъде застрашена природата. Но ако ще се строи небостъргач или едно голямо предприятие, което ще емитира опасни химикали или ще излъчва газове в околната среда, тогава вече ще се подходи по-строго към разрешителното. Тогава режимът се променя съгласно риска, който носи строителството. В нашия проект за бизнес средата посочваме държавите, които са приели подобен гъвкав режим, който в същото време защитава гражданското общество от твърде голямата свобода на инвеститорите. Преди няколко години разговаряхме с определено правителство, държава членка на Европейския съюз. Те казаха, имаме чудесен режим за защита на собствеността, а във вашия показател не се представяме добре, защото да, нашият режим е утежнен, но пък е много сигурен. Щом си регистрирате собствеността, тогава никога няма да възникне успорване в съда. И те ни казаха, вие в Световната банка се опитвате да, да препоръчате режим, при който сделката с имот се извършва за една минута, при която двете страни си разменят документите и са доволни от това. Всъщност ние установихме, че има държави като Швейцария, Холандия, Обединеното кралство, където имат много бърз и ефтин режим и процедури по регистрация на собствеността но пък нивото на сигурността е много високо. Съответно, безпочване е един такъв аргумент, че ние насърчаваме създаването на режим по охрана на собствеността, който не е сигурен. И при тези държави режимът се охранява предимно от дейността на нотариусите. В никакъв случай ние не се опитваме да съдем свят, който не се охранява от подходяща регламентация. Ние изтъкваме най-добрата практика за момента по отношение на стопанската среда. Имаше един въпрос повдигнато във връзка с корупцията, искам да върна внимание на една много интересна таблица, която показвах на екрана, когато а, дамата тук повдигна въпроса за корупцията. Имаме а, класацията на Transparency International и също така и нашата класация. Виждате, че корелацията между двете е много сериозна държавите, които имат добри условия на бизнес, имат ниски нива на корупция, тези, които имат лоши условия за бизнес, имат високи нива на корупция. Всъщност 15, преди 15 години Световната банка си зададе въпроса как можем да предвижим а, общността и цялата економика в една по-прозрачна среда, по-малко корупция. Не мога да си представя нищо по-ефективно, освен да направим това, че направихме тези индикатори за условията на бизнес и да се премахнат допълнителните излишни а, условия, тежестите в а, условията за бизнес. И така, като се подобрят тези условия, когато правите всички тези процедури по-улеснени, по-ефтини, това е начинът да се предвижим напред. И това е нещо наистина окоръжаващо в нашия проект. Благодаря много, казва председателят. Надявам се следващата година да повторим това упражнение с вас, тъй като беше много важно. Беше удоволствие за мен да бъда тук. Колеги, тук стигаме края на излъчването на нашата нашето заседание. Следващата, последна точка от дневния ред ще бъде при закрити врата. Затова искам да помоля тези, които не би следвало да участват, да напуснат залата колкото може по-бързо.